dass ähm, Frau Andrula Vassilio, die vormalige Госпожа Фрау Андрула Василио, бивш комисар по здравеопазването, тя е между нас. Стремежа и е да поеме нов ресор. Президентът на Европейската комисия Барозо я помоли да се занимава с въпроси в нашата област. Възпитание, култура, мултилингвизъм. Искам да ви напомня, че имаме насоки за е, изслушването. Ще ви ги прочета. Парламентът оценява номинираните за членове на Европейската комисия възоснова на общите им умения, техния ангажимент за Европа и личната им независимост. Освен това се оценява знанията в областта на бъдещия им ресор и тяхната комуникативност или умения за комуникация. Кандидатката за комисар е отговорила на пет стандартни въпроса. Всички вие разполагате с тези въпроси в а, своите папки. Имате възможност да ги прочетете. Можете да видите и представената автобиография. Бих искала да организирам а, това изслушване последния начин. Първо ще дам на госпожа Василио думата за 10 минути. След това координаторите на Комисията по култура ще зададат съответно по един въпрос. Господин Зони ще бъде представен от господин Месър Шмидт, тъй като господин Зони не може да присъства. След това ще помоля останалите членове на Комисията по култура да говорят. Всеки има време за изказване или задаване на въпрос. Това време е разпределено между политическите групи. Всички вие сте уведомени за това. на основата на Дон. След това ще дам думата на членовете на Комисията по социални въпроси, които участват в днешното изслушване заедно с нас. И става дума за така наречения асоциирана а, комисия а, за това изслушване защото те проявяват интерес към професионалното обучение. След това ще помоля също така членовете на комисията по изследвания, енергетика и така нататък да зададат въпроси и след това госпожа Василио ще може да каже нещо в заключение. Въпросите и отговорите не могат да са повече от 5 минути и а, те ще бъдат раздавани под формата на игра пинг-понг. Една минута за всеки въпрос, две минути за отговор за кандидата за комисар, след това възможност за допълнителен въпрос в размер на една минута и една минута за окончателния отговор а, от страна на кандидат-комисарката. Позволете да ви припомня, че действително трябва да обръщаме внимание на това въпросите да се задават а, в кратка форма. Ще бъда а, толкова строга и стрикна, колкото и колегите преди мен. А, и ще ви отнемам думата, ако говорите прекалено дълго. Скъпи колеги, Бих желала да благодаря днес на преводачите. Те са представени днес тук в пълен езиков режим, всички езици. И бих желала да припомня, но всъщност това ще направя накрая. Сега, госпожа Василио Давам ви думата за въведение. Заповядайте. Кирия Проедре, Ентима мели, Уважаема госпожо председател, уважаеми е, господа депутати, изслушването на номинираните комисари тук пред Европейския парламент са израз на демокрация и като бивш депутат от Кипър, за мен е особена чест за втори път да участвам в този процес. Моят положителен опит като комисар по въпросите на здравеопазването ми помогна и се зарадвах, когато председателят Барозо а, ми предложи да поема този ресор. А, ресора по а, образование, култура, а, езиково многообразие и младеж. Това е един ресор, който ми дава възможност и ми предоставя средствата да се изправя пред предизвикателствата на бъдещето. Нека първо споделя няколко думи във връзка с личния ми опит – опит, свързан с първия ми контакт с новия ми ресор. Преди няколко месеца аз е, изслушах една дискусия между е, гимназисти от Кипър и Финландия. Това беше по време на едно е, радиопредаване на едно е, кипърско радио. Те бяха завършили едно съвместно обучение в рамките на програмата Comenius, организирана от Европейската комисия. Те бяха много ентусиазирани във връзка с опита си и обясняваха как това обучение им е помогнало да разберат не само различията помежду си, но и онова, което ги обединява. Именно за това става дума тук, в европейския проект. Става дума за единство в многообразието. За мен тази дискусия между гимназиалните ученици бе един превъзходен пример за множеството възможности, с които разполагаме, за да постигнем тази цел. Радвам се на предстоящото тясно сътрудничество с вас по отношение на най-важните приоритети. Става дума за това да се, подобря, да се подобряват квалификацията на хората, да се улесни достъпа до обучение, квалификация с особен акцент върху специализации, които са свързани с особеностите на съвременната економика. В тази връзка трябва да се, отделя, да се отдели специално внимание на настоящата економическа криза, да създадем възможности за мобилността на младите хора, хора и да създаваме а, околна среда а, и а, атмосфера, която насърчава а, съзидателността и творческия импулс. А сега на английски. In the new ние трябва да можем да бъдем конкурентоспособни в новите условия. Трябва да засилваме образованието, изследванията и иновациите. Младите ни хора трябва да могат да имат високо квалифицирани работни места за високо квалифицирани хора. Затова е необходимо да повишим качеството на образованието. Отрешаващо значение тук е висшето образование. Въпреки безспорния напредък по процес от Болония, все още недостатъчно наши университети са най-добрите в света. Професионалното обучение, образование, както и образованието за вътресни, трябва да бъдат модернизирани, както и повишават квалификацията на учителите, защото добрите учители са най-важният фактор за успеха на учениците. Предимствата на новата економика трябва да бъдат споделени по-равномерно, ако искаме да излезем от рецесията и да осигурим едно по-интелигентно, по-екологосообразно общество, основано върху знания. Това означава, че трябва да помогнем на унези млади хора, които напускат училището преждевременно. Унези, 15 годишни младежи, които не могат да четат достатъчно добре. И у нези 80 милиона хора, които се опитват да оцеляват, като имат само твърде ниска квалификация. Увеличаването на инвестициите в обучението и образованието е най-добрият начин да се изгради една Европа, в която всички имат достатъчна квалификация, за да използват новите възможности след кризата. Вашата подкрепа, за да се гарантира европейски бюджет, достатъчен за образованието и обучението, е решаваща. В това отношение гарантирането на подкрепата на националните правителства, регионалните органи на управление и частния сектор ще бъде много важно предизвикателство за нас. Предлаганата стратегия Европейски съюз до 2020 година отделя ключово внимание на образованието и обучението като движеща сила за осигуряване на по-добра квалификация, която ще гарантира устойчив растеж в Европа, основан върху знания. Аз възнамерявам да използвам обита на Европейски институт за институции и технологии – действията по програмата Мария Кюри и Еразмус Мундус, за да модернизирам висшето образование и да изградя една Европа, която е много по-привлекателна в глобален аспект за изследвания и за обучение. А също така искам да обсъдя с вас как да помогнем на Европейския институт по иновации и технологии да стане флагман на европейското бъдеще, основано върху знания. Действията по програмата Мари Кюри ще подкрепят нашите усилия, за да обединим европейските пространства на висшето образование и изследвания, така че знанията и научните работници, както и студентите и преподавателите, да могат свободно да се придвижват през границите. Това ще ни помогне да развием и да постигнем най-добри резултати в изследванията и образованията – Друг важен приоритет е рационализацията и увеличаването на мобилността на учащите се и преподавателите чрез новата ни програма Младеж в движение. Както показва нашата програма, такава мобилност е изключително ефективна при повишаването на знанията и годността на заетост, за заетост. Нашата цел е да помогна на всички млади хора в Европа възможности да придобият квалификация чрез тази мобилност на учащите се. Това въжи също и за учителите. Моята цел е да създам бъдеща рамка на инициативата Младеж движение още това лято. Както председателят Барозо посочи в своите политически насоки, тази нова инициатива ще има решаващ принос за културното многообразие, междукултурния диалог, и обучение с използване на много чужди езици. Уважаема госпожо председател, чрез Европейската програма за култура ще трябва да продължим да насърчаваме нашите традиции. Също така трябва да освободим целият потенциал на европейската култура. Зелената книга през 2010 година ще ни помогне да определим действия на европейско национално ниво, които ще позволят нашето творчество, нашия творчески подход да процъфтява. Също така с нетърпение очаквам да представя предложение за европейски етикета за културно-историческо наследство. Според мен много е важно, включително чисто символно значение, е да започнем през следващите ни 5 години сътрудничество да отдадем дължимото и да направим по-забележими у нези места, обекти и паметници на културата, които въплащават европейските идеали. Европа е много повече, отколкото един чисто економически или политически проект – Европа се засилва благодарение на нашата култура нашето културно многообразие и ценности. Също така много се радвам, че се засилва портфейла благодарение на програмата Медиа. Европейското кино е един изключително важен носител на европейската култура. Тази програма е част от ангажимента на Европа в тази сфера. Действията на общностно ниво трябва да ни помогнат да превърнем културното многообразие на Европа в една индустрия, един отрасъл, който е конкурентоспособен в е, глобален мащаб, като по този начин допринася за економическия растеж и заетостта в Европа. Възнамерявам да и използвам като основа вече постигнатите успехи, като ще обръщам специално внимание на въздействието на дигиталните технологии върху киното и необходимостта европейската кинематография да стане още по-забележима на световната сцена. Освен това, наша изключително важна цел е да насърчаваме културното и лингвистично многообразие, включително и в външната ни политика. По този начин Европейският съюз ще бъде дори още по-силен в днешния глобализиран свят. Конвенцията на ЮНЕСКО ни дава сериозни правни основания и ние вече сме постигнали много в включването на културните приоритети в други политики. Аз мятам, че Можем да направим повече, включително и в сферата на защитата на авторските права, да гарантираме баланс между едно достойно заплащане на труда на творците, като същевременно също гарантираме по-широк достъп до културата и нейните постижения. Аз възнамерявам да работя в тясно сътрудничество с моите колеги, комисари, по нова програма за дигитални технологии, за да се постигне този баланс. Разбира се, също така ще работя по подкрепа на многоязичието, включително и изучаването на езици с цел да се подобри готовността за заетост. И също така ще защитавам лингвистичното многообразие като част от нашето многообразие. Десетте минути изтекоха, не искам да съм неучтива, но просто трябва да спазваме времето. При колегите ще бъда още по-строга. Давам ви думата. Имате по една минута госпожа Кория. Благодаря много. Разбира се, и аз искам да приветствам госпожа Василио и искам да а, засегна в малко повече подробности един въпрос, който тя вече засегна. Каква е по-конкретно новата програма, която тя спомена, програмата наречена Младеща в движение. И как може да се координира тази е, програма с действията по многогодишната програма, която е, вече имаме и която се грижи за обмена на млади хора в Европа и за тяхното движение. И как може тази програма да стане по-ефективна, особено що се отнася до Европейската служба за доброволни дейности, нещо, което е част от проекта от 2011 година, която ще бъде е, Европейска година на доброволчеството. Госпожа Василио, програмата Младеща в движение има за цел да обхване и в известна степен е, да опрости, е, защото когато работих в тази област видях колко много нови термини и концепции се използват, които до известна степен объркват хората, особено младите, които трябва да могат да се възползват от тях. Та, целта е с тази нова инициатива Младежта в движение, която им изготвяме сътрудничество с Европейския парламент е, и след като е, изслушаме вашите становища по въпроса, е, имаме за цел да насърчим мобилността в учебната сфера, в научно-изследователската сфера, културата, а също така и доброволните дейности, е, защото те са изключително важни. Е, смятам, че те помагат на младите хора да е, увеличат своя опит и а, своите познания. Именно заради това, това ще бъде нашата програма за мобилност и за младеща. А, и трябва да имаме предвид, че трябва да се обръща внимание не само на младите, но и на възрастните. Когато говорим за учене през целия живот, имаме предвид, че ученето не приключва след като си вземем а, дипломите и след като си намерим работа. Напротив, всеки човек трябва да продължи да учи, защото възможностите а, са изключително много и всеки трябва да увеличава своите познания, своя опит, за да може е, да продължи да си намира работа. Господин Скория, допълнителен въпрос? Допълнителен въпрос от господин Скория. Исках само едно разяснение. Говоря за програма, която се занимава с ученици в училищата и студенти. И след това те трябва да могат да излязат и да си намерят работа. Можем ли е, да създадем едно общо евро... усещане за Европа сред тези млади хора? Тук говорим за една верига. Започваме от самото начало, още преди началното училище и е, края на варигата е, е, продължава и по време на, за, на работата. Всяка една брънка във веригата трябва да е силна. Защото иначе няма да е добре. Що се отнася до мобилността, трябва да разгледаме пречките пред мобилността и да ги премахнем, за да може всички да имат възможност да се възползват, ако желаят, от възможностите за мобилност. Госпожа Ханибол. Благодаря, госпожо председател. Е, добре дошла, госпожо Василио. Може, моята група е групата на социалистите и демократите и от много години призоваваме комисията да сложи е, интересите на гражданите в сърцевината на стратегията за развитие на Европа до 2020 година. Моят въпрос към вас е следният. Съгласна ли сте, че тази стратегия трябва да включва едно силно социално измерение, което а, според мен, а надявам, а, бих искала да видя дали и вие мислите така, трябва да се насочи и към премахване на социалната изолация и бездността. И в тази връзка, как конкретно бихте насърчили социалното включване не само чрез образование, вие засегнахте вече този въпрос, но и в, в по-общ план и как може да се използват професионалните квалификации за постигане на тази цел. Госпожа Василия. Да, разбира се напълно подкрепим идеята за социално включване на всички. И трябва, когато говорим за даване на шансове на младите хора, да наблягаме особено на онези млади хора, които идват от уязвими групи или от бедни семейства. Тук говоря за децата на иммигрантите, за децата от семейства, където родителите са необразовани и децата, които нямат кой да ги посъветва а, за техните избори. Така че тук не е достатъчно да говорим само за формалното образование. То, разбира се, е изключително важно, но трябва да работим и с други форми на образование. С неформално образование. И това е изключително интересна област. Трябва също да насърчим а, тези деца да развиват а, своите езикови способности, защото това е много важен инструмент, чрез който те могат да си а, е, намерят работа. По този начин ще им дадем възможно най-добрите възможности. Допълнителен е, въпрос. Напълно съгласна съм с вас по отношение на езиците, но е, нека да говорим за заетостта и нейното социално измерение. Как точно мерките, които възнамерявате да предприемете, ще доведат до по-голяма заетост и до преодоляване на социалното, социалната изолация? Госпожа Василия, според нашите проучвания в Европейския съюз 50% от завършилите университет са безработни. Трябва да разберем защо това е така. В някои страни говорим дори за 80%. Трябва да разберем защо има такива проблеми. Трябва уменията и познанията да са тясно обвързани с потребностите на пазара на труда. Затова провеждаме проучване по този въпрос и ще разберем какви са най-подходящите мерки, които могат да, дадат повече възможности за младите. така че те да получат по-добро професионално образование. Ето, например, от гледна точка на сек... на здравеопазването, там има недостиг на лекари, има недостиг на специалисти, на медицински сестри, така че е много важно да се насърчат младите да се насочват към тези области, защото там ще си намерят работа със сигурност. Благодаря, господин Такола. С комисионара. Госпожо кандидат комисар, първо искам да ви благодаря за прекрасното уводно слово. Ние знаем, че образованието има важна роля в Европейския съюз. Обаче има сериозни различия в сферата на образованието между различни държави членки. Смятате ли, че е важно европейското сътрудничество да се подобри в сферата на образованието? И ако да, как предлагате това да се направи така, че от това да извлекат всички държави членки. Заповядайте, госпожо Василио. Да, вие знаете много добре, че не можем да имаме една единна или хармонизирана дори система. Единственото, което можем да направим, да насърчим държавите членки да обменят опит, най-добрите практики и да им помагаме в тази дейност, включително и чрез нашите програми. Разбира се, ние това го правим през последните години. Не сме постигнали абсолютен успех, но това е единствения път напред. Сътрудничеството и обмена на най-добри практики. И мисля, че въвеждането на критерии не е с цел да се засрамват виновните държави членки, а да се посочва на тях къде са техните слабости и да им се помогне да отстранят тези слабости, защото има и силни страни, които са различни в различните държави членки. Затова трябва във всеки конкретен случай да видим кои са слабостите. Има председателката прекъсва говорещите. Entschuldigung, es war die erste Frage. Sie haben noch Zeit, bitte sehr. Entschuldigung. Извинявайте, имате още време. Това беше първия ви въпрос. Извинявайте за прекъсването. I know that, uh... Знам, че когато се състоя голямото разширяване на Европейския съюз, имаше много пропуски в образованието, както и в много други сфери. Затова се стремим да дадем на новите държави членки възможност да подобрят своите системи. И ние посочваме примери например Словения, която имаше много слаба образователна система, извлече полза от нашите програми и от нашата помощ. И сега Словения има много голямо подобрение. Така че това е пътят напред. Да се види какво са направили другите страни и да се стреми всяка държава да подобри своята система. Допълнителен въпрос? Благодаря. Не мисля, че някой в тази зала би успорвал важната роля на образованието за обществото. И, разбира се, това включва и важната роля на обучението и образованието на учителите. Как възнамерявате да инвестирате в тази сфера, за да се повиши качеството на образованието във всички държави, членки на Европейския съюз? We all agree. Да, разбира се, всички сме съгласни, че обучението, квалификацията на учителите, техните способности, както и методите на обучение са най-важният фактор за успеха на обучаваните. И всички, разбира се, имаме и личен опит. С нощи Instead of having now... Четох една статия за новите технологии. Наистина е изненадващо какви различия се появяват поради различното използване на технологиите. Всичко зависи до голяма степен от това, доколко учителите са възприемчиви към използването на новите технологии. Но за да ги използват, те трябва да бъдат постоянно обучавани и ние трябва да им предложим такова, обучава, такова обучение. Важно е да има постоянно образование и обучение, но ние трябва да инвестираме в това. Трябва също така да организираме уводно обучение, защото учителите, когато започват работа, често не знаят какви са педагогическите аспекти на тяхната дейност. Госпожа Бенарабато, заповядайте. мадам Василио. Euh, Добър ден, госпожа Василио. Добре дошла сред нас. Е, една четвърт от 15 е, годишните е, деца имат трудности с четенето. Средно може да се каже, че Европейският съюз все повече изостава в това отношение. 6 милиона млади хора прекъсват училище без да го завършат. Става дума за борба срещу социалното изключване, срещу бедността в рамките на тази европейска година. Какви конкретни предложения имате за борба срещу неграмотността, за подобряване квалификацията на младите хора и на възрастните? Европейският, чрез Лисабонския договор Европейския парламент получи нови правомощи. Ангажирате ли се да предложите на съвета сега средствата за програмата образование и по-нататъчно обучение да бъдат увеличени. Е, да, знам, че докладът, публикуван през ноември миналата година, много ясно показа, че не сме постигнали целите за 2010 година. Но трябва да настояваме да продължаваме с подобряването на качеството на образованието, което се предлага на нашите деца, защото децата трябва да имат умения, които ще са им необходими в живота, иначе няма да могат да преуспяват. Затова е много важно да се обърне внимание на образованието, на методите, които се използват, защото в момента децата са много привлечени от новите технологии. И най-вероятно една от причините за тази влушена грамотност и умение за четене, защото децата са прекомерно влечени от видеоигри. Ясно е, че децата са привлечени от технологиите, но трябва да направим така, че те да се интересуват от четен от литература, да подобряват своите умения включително можем да го постигнем чрез нашите програми за мобилност. По този начин децата ще бъдат по-заинтересовани в това да си сътрудничат с други деца от страни, в които ситуацията с образованието е по добре Трябва да обръщаме специално внимание на обучението и квалификацията на учителите. Така че аз ще обръщам специално внимание на това, за да постигнем нови още по-амбициозни цели за 2020 година. Ще представя тези цели тази година. Госпожа Бернарато за допълнителен въпрос. Вие не отговорихте на въпроса за увеличаване на средствата за програмата образование и обучение. In Разбира се, аз съм ангажирана с това да положа максимални усилия бюджета да се увеличи. Но вие добре знаете, че не зависи всичко от мен. Разбира се, аз ще се боря за повече бюджет за образованието и обучението, но за тази цел ми трябва вашата подкрепа. Разбира се, както и подкрепата на министрите. И трябва също така да разчитаме в бъдеще и на други партньори на органите за местно самоуправление, органите за регионално управление. Също така трябва да разчитаме и на частния сектор. Ако обвържем образованието, обучението с бизнеса, бизнесът ще бъде по-заинтересован от това да инвестира в обучението и образованието. Госпожа Макларкин, заповядайте. Добре дошла, госпожа Василио. Моят въпрос е свързан с новите компетенции във връзка с влизането сила на Лисабонския договор. Как ще се развива европейската политика, така че да се насочи по отношение на спорта към развитието на спортни умения във връзка с други предизвикателства, като завластяването и като цяло социалното включване на младеща. Как може да се развива спорта за всички, а също така по отношение на професионалния спорт, върху който се е, е, насочва голяма част от законодателството, за съжаление, е добре да се има предвид, че освен някои от най-популярните спортове като футбол, трябва да се насочим и към друг, други. Госпожа Василио, съжалявам, че не можах да а, приключа с уводните си думи, защото именно за спорта беше последната част от уводните ми думи. Но искам да кажа, че спортът е изключително важен и всички могат а, да извлекат големи ползи от него, от него, защото говорим не само за економическия аспект на спорта, но и за социалния му аспект. Спорта за всички трябва да бъде основната цел на нашата политика. Той е много добър за здравето и а, знам много добре неговото влияние, защото съвсем наскоро организирах специална а, конференция а, за здравето и спортната дейност. А, също така, за да можем да бъд, за да могат да бъдат мобилизирани младите хора, спортът е един от най-добрите начини, защото така човек се научава на работа в екип, така се научава и на доброволна дейност. И тук искам да, кажа, да ви разкажа един, едно лично преживяване. Преди няколко години е, работих е, с е, един национален отбор в Кипър и и това беше детски отбор, съпътства ги на няколко състезания и няма да забравя до каква степен спортът бе повлиял техния живот положително. В момента някои от тях вече се справят отлично в областта на бизнеса, така че знам, че спортът е, е чудесно вложение в бъдещето на младите хора. Госпожа Макларкин, благодаря ви много за това, че наблегнахте а, така върху спорта. А, той ще играе важна роля във вашата дейност. Вие самата а, фен ли сте на някой отбор? И а, а, до каква степен а, спортът е повлиял а, вашия подход към работата в екип е, и как ще се отрази е, на работата във вашата генерална дирекция. Госпожа Василио, аз съм фен на спорта, но не и на футбола, поне за сега. Но честно казано, може и скоро да стана, тъй като а, баща ми много се интересува от а, футбола е, синът ми много се интересува от футбола. Е, и трябва да ви кажа, че е, има и много други важни спортове. Баскетбол, волейбол, тенис, плуване. Аз съм много добър пловец. В крайна сметка съм израсла на остров. Продължавам да спортувам активно и също така бързо уча, така че ако има нещо, което не знам, ще го науча а, от своите колеги в Генералната дирекция, които а, работят в областта на спорта и съм сигурна, че заедно с тях ще можем добре да работим по тази част от моя ресор. Благодаря. Госпожа Вержия. Да, тук съм госпожо председател. Благодаря, госпожо Василио. Добре дошла. Културата и образованието до сега не бяха така, основна, основно правомощие в Европейския съюз. Вие много добре подчертахте, че някакси до сега продължава склонността за изграждане на економическа Европа. Но европейския проект не трябва да се ограничава около това, защото Европа има изключително важни преимущества, културно пространство, характеризиращо се с разнообразие е, и също времено е, една все разширяване на пропаста между бедните и богатите. Затова искам да ви го опитам. Как възнамерявате да насърчавате непрофесионалното образование, но и професионалното? Как възнамерявате да стимулирате онези, а, чието цели а, не, са, а, не се стремят към власт? Вие споменахте нещо за движеща се младост, Ютон on the ако може да ни а, отговорите. Да, разбира се, професионалното образование е една част от е, веригата в нашия образователен процес, в процеса на учене. Някои от най-добрите специалисти са завършили добри професионални добри институти за професионално обучение. И за това трябва да укрепим дейността в тази област, тъй като тя е много важна. Това, което направихме за висшето образование чрез процесия процеса от Болония, все още не е направено за професионалното образование. Имаме е, начин да оценим програмите и да видим къде са техните затруднения и слабости. Трябва да е, насръчим развитието на тези институти и да, да, да наблегнем върху мобилността, върху годността е, на завършилите тези институти да намерят работа и да подобрим мобилността на всички в този отрасъл. Що се отнася до програмата наречена Младеща в движение, тя е част от нашите усилия в областта на професионалното образование, защото там се набляга на уменията, които се постигат не само чрез образование, но и чрез професионално обучение. Госпожа Вържия, имате ли допълнителен въпрос? Да, може би не разбрах добре това, което казахте но някак си има едно а, прекалено голямо вглеждане в а, професионалното обучение, адаптация към исканията на пазара, но как изглеждат нещата с университетите, с обучението? Според мен там културната пропа става все по-голяма. Например, хуманитарните науки, те все по- повече се предоставят на един академичен елит, някакси резервирани са за, за този елит и а, така широки а, слоеве от населението са пренебрегнати и изолирани в това отношение. Т.е. трябва да се опитаме да не допуснем определени рискове, защото е важно културното лице на Европа да се възприема сериозно. Um, the... Ако искаме всички хора в Европа да имат по-добър достъп до културата, трябва да работим за това. И за това, е, това е много важен проект и за комисията и трябва да си сътрудничим още повече в е, засилването на Европеана, за да е, отговорим на другите въпроси, с които се сблъскваме, с на другите предизвикателства. Но за да направим това, трябва да си сътрудничим повече с държавите членки. И те трябва да работят активно в тази област. Трябва да постигнем по-високи стандарти в областта на цифровото общество, дигиталното общество. И това е нещо, по което ще работя с е, своите колеги комисари, защото комисията трябва да работи по един координиран начин в тази област. И съм напълно убедена, че комисарите, е, е, които работят по е, тези области, ще се ангажират с това. Благодаря. Господин Месершмит. Som Да, искам да обърна внимание на няколко аспекта, които споменахте в началото. Говорихте за европейската идентичност ако погледнем през последните пет години какво е правено в областта на културата с съответни е, бюджет отделен за това, е, така съм малко очуден. Има изградени е, голф игрища в Португалия, марионетни театри в Балтийските страни. Така, побъркан съм, защото всъщност това са доста различни, разнообразни неща, които обаче до някъде ме карат да задам въпроса дали това не, са, не е пилеене на пари. Culture. Инфраструктурата за културата, разбира се, е важна и необходима. Но това не е целта на нашите програми. Разбира се, имаме други програми, с които се занимават други генерални дирекции, регионални програми, които помагат при постигането на това. Надявам се, че държавите членки ще се възползват от тези програми за своята инфраструктура. Това, което интересува Генерална дирекция образование, това е да се даде тласък на човешки аспект на културата. Да се дадат възможности на нашите творци да създават произведения на изкуството, да предлагат интелектуален продукт, а също така да обменят идеи и да се вдъхновяват от други страни. Това са програми, които искаме да реализираме и това са нашите цели. Аз споменах в уводното си слово европейския етикет за културно-историческо наследство. Мисля, че това е нещо за което е парламента. Става дума за усещане на принадлежност сред гражданите на Европа. И разбира се, те трябва да знаят кои са културните обекти, които ще бъдат обхванати от тази инициатива за европейски етикет. По този начин ще се обогатява знанието за нашата история, за културното многообразие. И това е една от програмите, които според мен ще засилят нашия междукултурен диалог и многообразие. Е, един друг подход или една друга програма са Европейски столици на културата. През годините имаше много такива европейски столици на културата. В Есен, например, един град, който е традиционно промишлен, в момента ще получи статус на европейска културна столица, което много ще помогне тази държава. Имате ли въпрос? Допълнителен въпрос? Да, Искам да съм сигурен, че правилно съм ви разбрал, защото ако последните какво се случваше през последните 5 години със средствата на данакоплаците, смятате ли, че парите са похарчени правилно? Смятате ли, че комисията може без огризение на съвестта да погледне назад, що се отнася до разходи в рамките на тези проекти? Искам да съм сигурен, че правилно сте ме разбрала, защото в държавите членки има граждани, избиратели, които са на мнение, че е изключително странно, че са одобрени такива проекти и то с толкова големи суми. Можеше с тези средства да се направи нещо друго в областта на научните изследвания, например. Искам и се да чуя каква е позицията ви. Може ли да се каже, че всъщност става дума за е, пилене на пари? Искам да вярвам, че комисията и другите европейски институции много внимателно ще продължат да се отнасят към това как разходваме парите на данокоплатеца. Мой ангажимент е да следя парите да се разходват там, където могат пряко да повлияят върху живота на хората, там, където може да се промени живота на обикновените граждани на Европа. Така че те да знаят, че ние можем да направим нещо, за да подобрим техния живот. И разбира се, култура. И разбира се, културата е част от Европа. Това е основата на Европа. И разбира се, трябва да гарантираме това, че изразходваме средствата по най-добрия начин, за да обогатим живота на нашите граждани. Благодаря. Започваме с въпроси на членовете на Комисията по култура. Започвам. Госпожа Василио, вие преди малко обърнахте внимание или намекнахте за темата обучение на учителите. Готови ли сте в рамките на новата програма за учене през целия живот да включите точно тази програма и преди всичко не а, а, толкова образованието и а, преквалификацията, колкото мобилността, защото учители, които не са били никога в чужбина, не могат да възпитават децата и да ги правят добри европейци. И мисля, че а, в това отношение програмата за учене през целия живот трябва да бъде поставена в фокуса на усилията ви. Мисля, че всички сме съгласни, че мобилността трябва да бъде структурирана, добре организирана. Това не е мобилност с туризъм. Това е мобилност, която преследва конкретни цели. И трябва да гарантираме това, че мобилността помага на хората да участват в подобряването на своята квалификация и възможност за по-добър живот. Така че мобилността ще бъде част от нашата политика, но, както казах, след много важ, важно и внимателно проучване, за да видим кои са пречките пред мобилността, кои са ползите от мобилността и също така да използваме като основа нашия натрупан опит от преди. Но мобилността трябва да бъде централна част от нашето образование. И сега по вашия въпрос за учителите. Да, учителите трябва да бъдат насърчавани да бъдат по-мобилни. Знам, че когато човек започва да работи, започва кариерата си, не е много лесно да напусне семейството си, да отиде в чужбина, за да получи нов опит, но трябва да ги насърчаваме. Трябва да им предоставим мотиви, стимули да го правят, защото мобилността на обучаващите е също толкова важна, колкото мобилността на обучаваните, както впрочем на всички други възрастни хора. Ще си позволя още един допълнителен въпрос, госпожа Василио. Може ли да ми обещаете, че в рамките на новата програма за учене през целия живот ще има нова част, нов раздел, който ще се казва Comenius учители, Comenius teacher или нещо подобно? Is, of course. Разбира се. Едно много важно допълнение ще бъде направено към нашата програма Comenius и искам да ви благодаря лично, госпожо Пак, за това, че предлагате този аспект на програмата Комениус, Комениус за учители, защото наистина това е много важно. Но, разбира се, тъй като това е един нов аспект, ние трябва да го засилим, да го развием. По същия начин, по който засилвахме аспекта индивидуална мобилност в рамките на Комениус. Само 13 държави членки тази година ще участват в този аспект. Защо? защото те не са много доволни или не са много сигурни как да процедират. Трябва да им вдъхнем сигурност. Трябва да гарантираме това, че програмата индивидуална мобилност в рамките на Comenius ще гарантира безопасността на младите хора на възраст до 16 години, когато те отиват в чужбина. Благодаря. Госпожо Бадия, заповядайте. Благодаря, госпожо Василио. Вие ще отговаряте и за езиковото многообразие. Искам да задам въпрос в тази връзка. Вие знаете, че договорът от Лисабон предвижда през 2014 година някои правомощие и ресори да вземат предвид критерия население, а не само държавна, държава. В случай на изпълнение използва, в случай на използване на езиците в парламента имаме един регламент, който е много-много стар, когато все още Европейската общност се състоеше от 5 държави членки и 3 официални езика. Сега имаме 27 държави членки, 23 официални езика, което води до известна аномалия в езиково отношение. Възнамерявате ли да проучите този въпрос и да а, заложите критерия за населението в регламента за използване на езиците в Европейския парламент? Благодаря, госпожа Василио. Както знаете, Използването на езиците се основава на регламент на съвета от 1958 година. Този регламент е изменен няколко пъти след всяко разширяване. последното изменение от 2007 година. И така, имаме 23 официални езика и всички те трябва да са равнопоставени, да са признати и да се зачитат. Но трябва да отидем и малко по-нататък. В договорите се говори за езиково многообразие. Трябва да зачитаме и това. Езиковото му многообразие не включва само 23-те официални езика. Тук трябва да говорим за регионалните и мозинствени езици, а има 60 такива приблизително, ако не се лъжа, а също така трябва да Имаме предвид и останалите близо 400 езика, които се говорят от е, общностите на иммигрантите. Така че е, за това говорим, когато става дума за езиково многообразие. Всичко това е част от културата в Европа и трябва да го зачитаме. Всяко едно изменение на регламента на съвета, който току-що цитирах, трябва да е решение, единодушно решение на съвета и, за съжаление, комисията няма право да прави предложения на съвета до съвета по този въпрос. Госпожа Бадя. Знам а, това, госпожа Василио, но след толкова много години и определени традиции, които с, а, по мое мнение, доведоха до известни аномалии, за мен е време да се преосмислят нещата, Знам, че съветът е този, който трябва да реши нещата. Знам, че съветът не е много склонен да преработи този регламент, но би било наистина хубаво, ако вие помислите по казаното, защото има смисъл в такъв подход и в такава дейност. С оглед подкрепата на този област, която касае мултилингвализма и езиквото многообразие в Европа. Искам да ви уверя, че за мен културното многообразие е изключително важно. В крайна сметка, аз съм гражданка на една малка островна държава. И за това с всичките си програми, нашата, на, с всичките си програми имаме за цел да насърчим езиковото многообразие. Всичко, което попада под моите правомощия и под правомощията на комисията, ще бъде направено, защото ние вярваме в езиковото многообразие. Благодаря, господин Шмидт. Благодаря ви за дадената дума. Уважаема госпожо кандидат комисар, искам да ви задам въпрос на унгарски за многообразието. Една, една от важните думи в Европейския съюз е думата многообразие. И тя се отнася най-вече за малцинствата, които а, преди това са живели в а, своята а, родина. А, и които биха искали да използват своя малцинствен език в административни процеси. В Словакия наскоро бе прият нов езиков закон, който представлява сериозна дискриминация спрямо унгарскоязичното население в тази страна. Словацкия, словашкият език, цитирам, е с а, приоритет с предимство спрямо други езици и в закона се предвижда санкция в размер на 5000 евро, ако някой използва друг език в рамките на административни процеси. Какво мислите за това? Uh, Става дума за един нов закон в Словакия, който влезе в сила през септември. Той има много широк обхват и трябва много внимателно да бъде е, е, проследено точно как се осъществява приложението на този закон. Защото ние в комисията имаме право да действаме само спрямо начина по който се прилага този закон. Както знаете, Европейската комисия може да се намесва само а, в, в областта на младсинствените езици и в областта на езиковата политика в държавите членки само във връзка с приложението на европейското право. Ние нямаме право на е, по-обща намеса в езиковата политика на държавите членки. Но също времено трябва да подчертая факта, че защитата на младсинствата и техните езици е част от правата на човека. Конвенцията за правата на човека е изключително важен акт, ратифициран от всички държави членки, които са длъжни да изпълняват своите ангажименти по зачитането на всички негови разпоредби. Много се радвам, че бе направено съвместно изявление от министър-председателя на Словакия и министър-председателя на Унгария, в което се казва, че те ще си сътрудничат възможно най-ефективно, за да може интересите и правата на младсинствата да бъдат напълно зачетени. И също така бе постигнато съгласие министър-председателите на двете страни да получават съвети от върховния представител на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и министрите ще работят, а, и комисията ще се погрижи нищо а, да не бъде направено, което нарушава европейското право. Господин Шмидт. Вашият отговор ме успокои. Явно много добре познавате състоянието на нещата. Въпреки това обаче ние имаме опасения, защото а, длъжността а, за многоязичието а, или а, постът комисар по многоезичие бе премахнат и а, вие отчасти ще се занимавате с този въпрос в рамките на един по-широк ресор. А, така че за нас е изключително важно мълцинствата и мълцинствените езици да се защитават. В писмения си отговор вие сте казали, че е, планирате конкретни стъпки за насърчаване на многоезичието. Какви са тези стъпки? That... Както вече казах, многоязичието и въпроса за езиците като цяло е изключително важен и ние трябва да полагаме усилия не само да увеличим бюджета в тази област, но и е, да развием още по-добре програмите си в тази област. Смятам, че до 2012 година е добре да се въведе нов стандарт за младите хора за учене на езици. Защото аз не съм особено доволна от начина по който а, се прилага решението 1 плюс 2 езика. И затова трябва да а, разширим а, полаганите усилия, така че всяко едно дете е да се занимава с чужди езици още от млад, млада възраст. Благодаря, господин Фисас. Благодаря ви, госпожо председател. Добре дошла на вас, госпожо Василио. Програмата Жан Моне е един важен инструмент за подобряване на сътрудничеството в сферата на образованието. Тази програма също е посветена на изследванията и обучението по време на целия живот. Така че ние имаме програми е, Жан Моне, Да Винчи, Разумус. И бих искал да попитам специално за програмата Обучение през цели живот и как тя ще обхване програмата Жан Моне. Благодаря ви. Новата програма не означава, че ще приключим със съществуващите програми, особено успешните програми. Целта ни е не да изхвърлим зад борда успешните програми, а да ги засилим, да видим къде са техните слаби страни и как да ги подобрим. Програмата Жан Моне наистина е една много успешна програма, защото тя създава връзки между университетските преподаватели и ние можем да използваме техните знания – за Европейския съюз. И това е един добър начин хората в държавите членки на Европейския съюз да знаят какво се случва в Европа, как работи Европа, как ние работим в Европа. Така че факт е, че ние подпомагаме редица институции, които са избрани от нас, които споделят нашата визия за Европейски съюз и това трябва да продължи. Целта ни не е да изхвърлим програми за борда, а да засилим успешните програми. Благодаря. Допълнителен въпрос? Да, благодаря. Бих искал да попитам следното. Имаме този нов портфейл, който включва и действията по програмата Мари Кюри. Преди тази програма беше в портфейла наука и изследвания. Мисля, че определено тук се отчиташе фактора, свързан с най-добрите постижения. Как смятате да продължавате по тази програма, Марио Кюри? Мисля, че председателят Барозо реши да даде програмата Мари Кюри на, този генерал, на тази генерална дирекция, защото искаме да засилим този триъгълник образование, изследвания, иновации. Америк Кюри точно обвързва тези три аспекта. Ние няма да започнем от нулата, няма да забравим цялата добре извършена работа до сега. Аз възнамерявам много интензивно да работя с моята колега комисарят по иновации и изследвания, за да насърчаваме максимално изследователите, най-малкото, не по-малко, отколкото преди. Искам да ви уверя, че няма да навредим на тази прекрасна програма. Не, просто искаме тези три аспекта, този триъгълник да бъде подсилен, да бъде подобрен. Благодаря, госпожа Невидолова. Дякую пекне. Пани кандидатка, я sa chcem spýtať otázku ohľadne mládežníckej politiky. V súčasnosti Благодаря ви. Уважаема госпожо кандидат комисар, имам въпроса политиката в областта на младеща. В момента младите хора не се интересуват от Европейския съюз, от европейските политики и процеса за вземане на решения. Като цяло те сме, че Европейския съюз изобщо не се интересува от младеща. Въпросът ми е следния. Дали предвиждате някаква рамка за сътрудничество, което е посветено на европейските политики. Как смятате да разгледате този въпрос в светлината на новата стратегия Европейския съюз през 2000, до 2020 и Европейски младежки пакт. Аз се опасявам, че не чух добре вашия втори въпрос. Що се отнася до интереса на младите хора, или по-скоро липсата на интерес сред младите хора към Европейски съюз и увеличаващото се разстояние между нас и младите хора, това не е нещо, което е характерно само за Европейския съюз. Това е характерно за много държави членки в Европейския съюз на национално ниво. Но ние трябва да привлечем интереса на младите хора. И има едно ново допълнение към Лисабонския договор, по който по което трябва да действаме. Трябва да се стремим да гарантираме това, че хората се интересуват повече от демократичния живот в обществата, в които живеят. И затова трябва в бъдеще сериозно да мислим как да привлечем, да възродим, да засилим интерес на младите хора към Европейския съюз, но също така и към това какво става в техните страни на национално, регионално и местно равнище. Трябва да приобщим младите ни хора към това какво се случва в Европа. И младите хора трябва да бъдат част от формулирането, създаването на политика, както на европейско ниво, така и на нивото на държавите членки. Допълнителен въпрос? Не знам. За устния превод може би имаше проблем. Аз ви попитах конкретно какво мислите конкретно за този въпрос. Да, наистина трябва да действаме, но как конкретно смятате да действате? Въпросът е какво смятате за новата европейска стратегия до 2020 година във връзка с Европейския пакт за младеща и европейската политика за младеща като цяло? Как аз възнамерявам да продължа тази дейност? Имаме конкретни аспекти в нашите програми, които са посветени конкретно но на приобщаването на младите хора към демократичния живот. Трябва да укрепим и да обогатим тези програми, защото, както казах, интересът и участието на младите хора към това, какво се случва в Европа и в държавите членки, в техните общини, в техните региони е много важен. Забелязахме това, че младите хора са дистанцирани, това пролича по време на последните европейски избори и ние не, не трябва да позволим тази ситуация да продължава така. За стратегията до 2020 година. Да, разбира се, младите хора са неотменна, важна част от цялостната ни политика в сферата на образованието, обучението, придобиване на нови знания и умения, защото те са нашето бъдеще. Ако не обръщаме внимание на младите хора, то на кого? Те са нашето бъдеще. Благодаря ви. Благодаря, господин Локегард. Благодаря ви. В тези времена на забавяне на економическия растеж, както вие посочихте, други хората с висше образование трудно намират работа, а фирмите се сблъскват с все по-свирепа конкуренция в глобален аспект. Вие правилно казахте за връзката между образованието и бизнеса. За това университетите трябва да се модернизират. Трябва да има стратегически партньорства между университетите и бизнеса. Трябва да има нови възможности за изследвания и трансфер на знания и технологии, включително и между университетите. Аз споделям вашата загриженост, госпожо кандидат комисар, а въпросът ми е следния. Как възнамерявате да засилите повече това сътрудничество и трансфера на технологии и знания между университетите и бизнеса. Благодаря ви. Мисля, че това партньорство между университетите и бизнеса до сега е било много успешно и ние виждаме ползите от това. Аз преди говорих за това как можем да обвържем квалификациите с конкретни работни места, за да можем да дадем възможност на хората да намерят работа. И ние трябва, разбира се, да се опираме върху добрия опит. Един такъв добър пример е форума Университет и бизнес. Трябва да разширим професионалното обучение и нашата програма за стажове на студенти в различни предприятия и фирми, защото по този начин те придобиват практически опит, а не само теоретични знания. Също така трябва да разширим тази програма, така че тя да училищата. Училищата също така трябва да бъдат свързани с бизнеса. Имам опит от моята страна, когато всяка година имаме една седмица – в която всеки ученик, който е завършил училище, има възможност да поработи във фирма, която е свързана с професията, от която той се интересува. Така че такива стажове или практики за учениците и студентите в предприятията и фирмите е нещо много важно. Вие сте прав, този форум университетите изнес една много добра идея. Аз смятам да я възприема и да я разширя, така че тя да обхване средното образование и професионалното обучение. Благодаря. Следващия ми въпрос е по-конкретен, тъй като, както ви казахте, имаме вече успешни инструменти за създаване на такива партньорства. Например, в Дания ние имаме нещо като промишлена докторатура, това е докторска програма, в която участват държавни институции, частния сектор и образователните институции. И за такива докторски програми съответната фирма получава субсидия от държавата и разходите се споделят 50 на 50 между университета и фирмата. Дали вие като комисар възнамеря да създадете такива докторски програми за промишлени докторати или промишлени докторски програми. Трябва внимателно да проуча този опит, да видя как нещата работят и как максимално да използваме предимствата на тази система. Аз съм сигурна, че трябва да основаваме нашата дейност върху сътрудничество и обмен на най-добрите практики. Ако сме убедени, че този датски пример е една добра практика, то моята политика всъщност е такава, че добрата практика е в основата на добрата политика. Така че ние ще проучим този опит и ще поддържаме диалог и разбира се, това може да бъде възприето като една добра политика. Благодаря. госпожа Василио. В началото вие а, споменахте единство в многообразието и споменахте конвенцията за насърчаване и а, запазване на културното наследство на ЮНЕСКО, Лисабонския договор също съдържа цели свързани с запазване на културното многообразие. Какво възнамерявате да направите, за да реализирате тези цели, за да насърчите културното многообразие на европейско равнище, но също така и навън по отношение най-вече на най-бедните страни, на съседските страни или страните от Средиземноморието. Една от нашите цели е да насърчим и подкрепяме е, културното многообразие и приложението на Конвенцията на ООН за културното многообразие. С е, голямо съжаление е, разбрах, че две държави членки все още не са ратифицирали тази конвенция. Няма да ги споменавам тук, но искрено се надявам, че съвсем скоро ще бъде ратифицирана и от тях конвенцията. Това въжи и за една държава кандидат, също така трябва да насръчим култур... културните връзки с а, трети страни. Защото, когато говорим за приложението на тази конвенция, а, то трябва да бъде извършвано и по целия свят. Много се радвам, че на, след последната среща на върха между Европейския съюз и Китай, един от въпросите, който бе повдигнат в съвместното съобщение след срещата на върха, бе свързан с това, че Европейския съюз и Китай ще насърчават ратифицирането на тази конвенция. Действително, поддържаме културни връзки и с много други трети страни. Защо? Ми, защото не живеем в изолация. Живеем в един глобален свят и трябва да поддържаме връзките си с него. Културното многообразие и зачитането на културното многообразие и на културите на други хора трябва да бъде една от основните цели в, в, връзките ни с външния свят. Трябва да подчертая тук, че в двустранните си споразумения с трети, с трети страни едно от предварителните условия е те вече да са ратифицирали Конвенцията на ЮНЕСКО за културното многообразие. Защото за нас това е условие, което е необходимо за каквито и да било отношение с, третия, с трети страни. Микрофон за оратора, моля. Да, точно така. Що се отнася до тези протоколи, какво е мнението ви а, във връзка с протоколите за сътрудничество have... в економическите взаимоотношения? Promote... Смятам, че трябва да насърчаваме културното многообразие по множество различни начини. Трябва да сме находчиви тук. И търговските споразумения също за добър начин, за да се насърчава развитието на културата. Защо? Защото е необходимо да има взаимно уважение и разбиране по отношение на културното многообразие. И както казах по-рано, това е едно от предварителните условия за установяване е, и поддръжка на търговските отношения. Именно заради това трябва да сме напълно сигурни, че културното многообразие се зачита в съответните страни. Благодаря, господин Иван. Луи, ще това е въпрос, идващ от обществеността и по този начин ще го изчета. Лисабонският договор влезе в сила на 1 декември 2009 година, с което Европейската комисия получи нови правомощия в областта на спорта. Въпросът е следният. Каква стратегия а, вие ще преследвате а, за бъдещето на спорта в Европейския съюз и по какъв начин ще го насърчавате като катализатор на социалното сближаване и интеграция и като инструмент на междукултурния диалог? Благодаря ви. Uh, Както вече казах в отговор на друг въпрос, Един важен аспект на спорта е социалната му роля. И аз ще приветствам такова разбиране. Защото, разбира се, спортът е важен сам по себе си, но той е важен като инструмент и на други политики. Например, аз имам опит в сферата на здравеопазването и знам как спортът и физическата дейност са много важни. Липсата на упражнения, физическа дейност води до наднормено тегло, затластяване и влушено здраве като цяло. Така че трябва да насърчаваме и популяризираме спорта. Имаме програми за 2009-2010 година, които да проправят пътя към по-постоянни програми за спорта. И трябва да работим заедно по това да видим как максимално добре да използваме новите компетенции, дадени от Лисабонския договор. Вие наистина посочихте, че има важни други аспекти в спорта. Наистина има такива аспекти, като равенство на половете, спорт е свързан и с образованието и обучението. Също трябва да се заем с такива аспекти, като насилието и расизма в спорта. Всички тези аспекти са изключително важни и аз се надявам, че ще мога да работя в тясно сътрудничество с вас, за да можем заедно да работим върху всички тези въпроси. Благодаря ви. Допълнителен въпрос? Не. Благодаря ви. Уважаема госпожо кандидат комисар, имам един по-общ въпрос. На мен много ми хареса, че в началото споменахте принципа един в многообразието. Наистина, образованието в Европейския съюз е много своеобразно, уникално. Имаме различни процеси, Копенхагенски процес, процес от Болония. Независимо от това имаме много проблеми. И вие също говорите за това 80 милиона хора, които нямат подходящо образование. И едва 10% от европейците са включени в обучение през целия живот. Има много хора, които не завършват училище, има проблеми с, с това, че са трудно съпоставими образователните системи. Дали смятате, че методът на отворената координация продължава да бъде подходящ в сферата на образованието в Европейския съюз? Да. Мисля, че в тази сфера това е най-добрият начин да работим. Проблемът е, че трябва да обърнем повече внимание на натрупания опит. Както вече съм казвала по друг повод, в различните държави членки има различен опит, който е натрупан от тях. Ние не искаме да постигаме хармонизация, но трябва да видим кои са добрите практики в държавите членки и да извлечем полки от тях. Не да копираме опита на другите, но да видим как се решават конкретни проблеми. Да видим как по най-добър начин можем да адаптираме една или друга добра практика към конкретните национални условия. Това се доказва, например, и от процеса от Болония. Знаете, че в началото е, министрите бяха доста сдържани и все още има проблеми с процеса от Болония. Не сме постигнали 100% успех, но до голяма степен сме постигнали успех и трябва да продължим с това сътрудничество и в други сфери. Вече споменаха различията в професионалното обучение. Смятам, че трябва да работим в тясно сътрудничество с държавите членки. Ще дам един пример с Чешката република. Там има много добри училища за професионално обучение. Ние трябва да видим как те могат да бъдат модернизирани и как ние можем да признаваме дипломите от тези професионални училища в Чехия, а също така да се постигне взаимно признаване и да се разпространява повече добрия опит и добрите практики. И допълнителен въпрос, да, заповядайте. Да, разбира се, Европейската комисия и другите институции имат ограничена възможност да влияят пряко и да определят модела, модела на образованието и обучението в Европа, но вие може да използвате определени процеси, например, многоязичието в училищата. Само преди 2-3 години и идеята са а, педагог, който има международна квалификация да преподава чужди езици в целия Европейски съюз, беше лансирана от господин Фигел, комисар в тази сфера тогава, обаче тази идея някак си не се реализира. Дали смятате, че обучението на младите хора по чужди езици трябва отново да придобие по-приоритетно значение? Да, аз ще продължа с тази дейност, защото аз имам две омъжни дъщери, имам много внуци и винаги казвам дъщерите си, че много съжалявам, че в мое време нямаше много възможности човек да учи чужди езици. Аз в момента се опитвам да подобря, да подобря знанието на чужди езици, особено сега, когато е, ще отговарям за много езичето, но все пак на моя възраст вече е по-трудно. Трябва да започнем с съвсем малките деца. Просто е изключително интересно човек да наблюдава как, е, как децата като гъби попиват е, нови знания, нови езици. Много е интересно да наблюдаваш как деца от смесени бракове лесно се превключват от езика на баща си към езика на майка си, как те в училището или в детската година, година говорят трети език. Децата много лесно попиват нови знания и трябва да им дадем възможност да учат нови езици. И тук ученето не е самоцел, това е едно средство за постигане на по-добър живот. Господин Беле, Госпожо Василио, бих искал да се върнем към спортната сфера и към липсата на правна сигурност. Европейския парламент съвсем ясно показа, че трябва да, не, да престане това вземане на управленски решения за всеки случай по-отделно. Говорим тук за колективната продажба на медийните права, е, за публичното финансиране на спортната инфраструктура и а, е, за съсредоточаването върху всички спортове, с новите компетенции върху, в, след влизането в сила на Лисабонския договор, имам един съвсем конкретен въпрос. Готови ли са да изготвите насоки, с които да се работи за повече правна сигурност е, по отношение на тези два въпроса? Агентите на играчите и за колективната продажба на права. Госпожа Василио, както казахте, няма как да се работи с е, еди, едно общо правило за всички, за всичко. Е, трябва да се работи е, по всеки случай, по-отделно. Аз смятам да работя с своите експерти в, европе... в своите дирекции, но също така и с света на спорта и с е, колегите комисари, защото тук говорим за много въпроси. Конкуренция, вътрешен пазар, свобода на движението, свобода за предоставяне на услуги. Всички тези въпроси са изключително, е, изключително важни в европейското право. И трябва да видим точно как е, е, конкретните характеристики на спорта могат да бъдат е, взети предвид по възможно най-добрия начин. Господин Белет, имате ли допълнителен въпрос? Е, нека да повторя своя въпрос. Говорих за конкретни насоки. Смятате ли да излезете с конкретни насоки? И втори въпрос. Борбата срещу ползването на допинг е, още е едно предизвикателство в света на спорта. И има, е, освен това, известно противоречие с зачитането на правото на личен живот на играчите. И смятате ли, че е добре да има е, е, изменения на е, кодекса против ползването на допинг? По първия ви въпрос. Трябва да разгледам какви възможности са, са ми на разположение. Трябва внимателно да работя със своите служители и да вземем решение дали такива насоки на този етап са добро решение. Но мога да ви обещая следното. Ще бъда открита е, към един диалог по тази тема и е, към вземане на решение по възможно най-добър начин. Що се отнесе до борбата с допинга, е, провеждаме разговори с Специалната организация за борба с допинга и смятам, че е, те е, е, са заявили намерение за развитие на мерките, които прилагат, но най-важното е да се види дали се работи пропорционално, дали мерките са пропорционални в Белгия имаме дестина играчи, които са изключени от участие за една година, защото имаха проблеми с спазването на тези правила. Наясно сме с решенията на съда по този въпрос. Има подадена жалба и комисията ще поручи този въпрос. Господин Флекенштайн. Госпожо комисар, на европейско равнище има мрежа на няколко национални културни института. ЮНИК. Тази мрежа служи като рамка за сътрудничество между тези институти при концепционализацията и провеждането на многокултурни проекти и инициативи. Какво мислите вие за идеята на европейско равнище културата е, да се интегрира е, в е, рамките на една политика на Европейския съюз и по-конкретно външна политика на Европейския съюз. споменах по-рано конвенцията на ЮНЕСКО за културното многообразие. В нея, в, във връзка с нея, трябва да се погрижим тя да бъде ратифицирана по целия свят а също така културните, културното многообразие трябва да бъде включено в начина по който си взаимодействаме с външния свят. Защото, както казах, живеем в един глобален свят. Трябва да насърчим зачитането на културното многообразие и културните взаимоотношения между Европейския съюз и другите страни по света е изключително важно, защото то води до по-добро разбирателство между нашите народи. Именно за това е толкова важно. Втори въпрос, господин Флекенштайн, съвсем кратък. Позвавам се на последната част от отговора ви. Вие бихте ли въвели организиране на европейско ниво нещо в тази посока или сте на мнение, че това е по-скоро компетенция, въпрос засягащ държавите членки, респективно как бихте включили тези неща в една такава политика? Заповядайте. Amazing. Ами, въпросът е какво имате предвид под това да се организира. Ако имате предвид е, Европейския съюз и трети страни да работят заедно, ние вече работим заедно. Вече има програми, които насърчават културното, е, културния обмен и насърчение на развитието на чуждестранни култури в Европейския съюз и обратното. Ето, например, е, наскоро по е, е, е, съвсем скоро, по време на изложението в Шанхай, възнамеряваме да работим на това изложение и за увеличаване на културното присъствие в, на Европа в Китай. Има много усилия, които се полагат и в Брюксел, и в много други страни. Ето, например, вчера стана дума за това, че когато Ливърпул е бил европейска столица на културата, там е имало изложба а, на китайско изкуство, на африканско изкуство. Това също е начин да се насърчи този тип обмен. Господин Ватима. Е, Благодаря. Имам въпрос, който съм го записал на френски, но ще се опитам да резюмирам в устен вид. Европейските университети в няколко страни а, са подписали споразумение за признаване на дипломите, които издават. Има обаче големи различия в отделните страни, що се отнася до начина по който се насърчава дейността на студентите, така например индивидуалната работа с тях, общежитията, отпускането на стипендии. Може ли Европа да направи нещо в това отношение, за да се опита по-добре да насърчава тези аспекти във всички държави членки, които разбира се са важни за университетското образование на младите хора? Има сериозни различия между държавите членки по отношение на това какво правят за мобилността на обучаващите се, особено що се отнася до стипендиите, жилищното настаняване, предоставянето на транспорт. Има много сериозни различия. Но вие знаете, че имаме ограничения. Ние не можем да задължим държавите членки или университетите, защото една от нашите цели е да имаме автономни, независими университети и трябва да се отнасяме с уважение към автономията на университети. Но можем да насърчаваме държавите членки да го правят, защото ако те видят полезността на тези програми, ако те видят интереса на учениците и студенти от... към мобилност, те могат да засилят своята дейност. Ние можем да помогнем със следното. В момента водим преговори с Европейската инвестиционна банка за предоставяне на нисколихвени заеми на студенти и ученици. Но това, разбира се, зависи от двустранните взаимоотношения между държавите членки и банката. И не може да бъде иначе. Но сега ние насърчаваме банката да въведе единна система за заеми за обучаващи се от и тази система ще е една и съща за всички държави членки. Е, разбира се, държавата членка трябва да определи кой ще управлява тези заеми, но това е един от начините да се насърчи мобилността на обучаващите се. Благодаря ви. Още един въпрос. Да, бих искал да добавя, че самият аз имам свой отговор на този въпрос. Аз си мислех за мастрихски критерии за признаване на дипломите на европейско равнище. Пример, ако университетите в една страна не достигнат определен процент отпуснати стипендии, да се а, това ще доведе до намаляване на възможностите за признаване на дипломите им. Европейския съюз би могъл да направи нещо и да въздейства на европейско равнище върху университетите. Мога да ви обещая, че през март на срещата на министрите по процеса от Болония, когато ще отбелязваме 10 годишнина от започването на процеса на Болония и това, което мога да ви обещая, е, че ще обсъдя този въпрос с министрите. Защото аз виждам ползата от това. Но министрите трябва да възприемат тази идея. Те трябва да видят ползите от нея. Те трябва да видят какви са техните възможности. Защото тук също имаме финансови последици. Всяка държава членка е в различна ситуация, така че аз ще обсъдя това с министрите и ще видим какво можем да направим в тази област. Благодаря ви. Госпожо Васили, извинявайте, че, Василе, извинявайте, че говоря зад гърба ви. И вие говорихте в вашето воднослово за това, че трябва да се постигне баланс между лесния и безплатен достъп до интернет от една страна и също за необходимостта да се защитават авторските права. Ние не искаме интернета да бъде политизиран и да е под контрол, както в Иран и в Китай. Но как да намерим добри модели или решения, за да се постигне този баланс? И затова бих искал да ви помоля малко по-подробно да поговорите по този въпрос. Да. Няма съмнение, мисля си, че никой няма съмнение, че с развитието на технологиите не можем да отричаме правото на създателите на интелектуален продукт да бъдат надлежно защитени и възнаградени. Иначе просто нямаме, няма да имаме интелектуален продукт. времено трябва да отворим тези нови технологии, така че нашите граждани да имат по-добър достъп до знанията и културата. Има много проблеми, и то сложни проблеми в тази сфера. Това, което мога да ви обещая е, че ще работя в тясно сътрудничество с моите колеги комисари по този въпрос. Комисарят по конкуренцията, комисарят по вътрешния пазар, за да обмислим как да намерим оптимално решение. Разбира се, трябва да обмислим и как по най-добър начин да укрепим нашия европейски проект – а също така тук стои въпроса за дигиталните библиотеки. Трябва да обмислим как най-добре да съчетаем интересите на нашите писатели и издателски фирми от една страна, а от друга интересите на читателите, на обществеността, която иска да има по-лесен достъп до книги, до литература. Така че трябва да потърсим да намерим този важен баланс – и това изисква много открит и искрен диалог между комисарите, но и също диалог с всички заинтересовани страни в целия този процес. Тоест това означава, че вие сте готова да проведете срещи с вашите колеги комисари, с всички заинтересовани страни, за да намерите балансирани прагматични решения. Да, разбира се. Това е мой ангажимент. Знам, че в миналото е имало редица инициативи. Смятам, че сега в момента трябва да постигнем съгласуваност. Комисията трябва да предприеме съгласувани действия в тази сфера, в тясно сътрудничество, както вече казах, с всички важни участници, важни заинтересовани страни, защото трябва да отчетем интересите на всички страни, на всички участници. Господин Мидалски, благодаря много, госпожа Василио, за това, че сте тук за тази дискусия. Има само две програми в сред настоящите програми на Европейския съюз, които са насочени към младите извън Европейския съюз и по-конкретно бившите съветски републики. Моят въпрос е следният. И той е свързан а, и с програмата Erasmus Mundus, която вие споменахте. Смятате ли е, да обсъдите възможностите да се увеличи е, финансирането на тези програми? А също така програмата, която ви предложихте, наречена Младеж в движение, ще бъде ли тя насочена и към младежите от областта на източното партньорство? Госпожа Василио, да, много се надявам, че това ще е така. Надявам се, че ще можем да включим тези програми и младите хора, които вие споменахте. В допълнение към Erasmus Mundus, която според мен е прекрасна програма, която трябва да бъде допълнително задълбочена, нека да не забравяме, че има и още едно допълнение към програмите в тази област и това е програмата Мари Кюри. Тя дава отлични възможности за млади научни изследователи, не само от Европейския съюз, но и от страните извън Европейския съюз, да работят с нашите научни изследователи и да обогатят опита и на нашите научни изследователи в различните области. За да успеем във всички тези програми ще се опитам да постигна по-голям бюджет за, тази, за тези програми, но за тази цел ми трябва и вашата подкрепа. Подкрепата на Европейски парламент е изключително важна, защото сега започваме новите преговори за бюджета и за новата финансова рамка. Така че на този етап не мога да обещая нещо конкретно, но ви обещавам, че ще направя всичко възможно културата и но езиковото многообразие да бъдат взети предвид в нашата нова рамка. Господин Мигалски, мисля, че ние можем да ви уверим, че ще ви подкрепим. но бих искал да поемете ангажимент пред нас. Не само да е, обещаете, че ще направите всичко възможно, но да обещаете, че средствата, които са на разположение за съществуващите програми за младите хора от областта на източното партньорство, ще бъдат увеличени. защото бих искал да ме уверите, че ще има достатъчно ресурси, за да може и тези млади хора да използват, да се получат от нашия опит. Благодаря. Е, е, много бих се радвала, ако мога сега веднага да поема този ангажимент. Но, както ви казах, на този етап мога само да поема ангажимента да направя всичко възможно това да се случи. Ако вие се обърнете към министрите в своите страни, които се занимават с науката и образованието, и ги попитате дали искат да увеличат бюджета си за работа в тази дейност, и вашите министри, министри ще приветстват увеличаването на бюджета. По същия начин и аз приветствам увеличаването на бюджета. Но за тази цел ми трябва трябва да бъдат взети определени решения. Трябва, необходима е подкрепата на Европейския парламент. Аз съм сигурна, че членовете на Комисията по култура ще дадат своята подкрепа, но трябва също така да имаме подкрепата на съвета и на всички заинтересовани страни. Защото ролята на заинтересованите страни в настояването за повече финансиране на тази област е много важна. Благодаря, господин Биски. Благодаря, госпожо председател. В новата младежка стратегия се говори много за цифрово включване на младите хора. Digital inclusion. И аз имам малко по-специален въпрос. Имате ли вече представа а, конкретна Какви инициативи бихте искали да предприемете по посока на дигиталното включване на младежите и насърчаването на това цифрово включване? Е, е, Мисля, че никой не може да се съмнява, че е необходимо да се въведат е, нови технологии, новите технологии в нашата област. Образование, обучение, и е дори култура. Ето, например, както казах в уводните си думи, имаме нова програма, програмата Медии. И следващата година кината ще се дигитализират. Трябва да подкрепим тези дейности, защото ако това не стане, ще останем само с, огромни, с таки киносалони, които прожектират американските филми и други чуждестранни филми страни извън Европейския съюз. Но ние трябва да насръчим прожекциите на европейски филми и трябва да помогнем за дигитализирането на киносалоните, които ги прожектират. Това е много важно за нашата нова стратегия. Благодаря. Имате ли допълнителен въпрос? Не? Доволен се господин Кели. Е, Благодаря. Първо, искам да кажа, че много съм доволен от това, че казахте, че имате интерес към спорта и че сте убедени, че спортът е важен за гражданите. Вие казахте, че последната част от вашето уводно слово е била посветена на спорта, но не успяхте да огласите тази част. Дали смятате, че спортът като е последна част от вашето уводно слово, дали това е последни от вашите приоритети? Ние прочетохме във вашите писмени отговори но думата спорт само два пъти се появява във връзка с новите правомощия по Лисабонския договор. Дали се ангажирате да направите предложение през 2011 година? И съответно въпрос. Защо? След като спортът е толкова важен, защо не направите тези предложения през 2010, а не през 2011? Второ, вие споменахте също така, че спортът е важен за културното многообразие и каква част а, от а, традиционните спортове ще. Е, каква роля ще играят тези традиционни спортове в образованието? Благодаря ви. Искам да ви уверя, че самият факт, че спортът беше на последно място в моето уводно слово, това не означава, че то е последно по значение. Понякога знаете, че е, последните казани неща са най-важни, защото те оставят основното впечатление и моите извинени за това, че не успях да прочета цялото си слово. Аз съм убедена в значението на спорта и много пъти казах тук, че за мен спорт е средство за постигане на много важни цели. По-добро здраве, работа в екип – образование, обучение, равенство на половете. Що се отнася до традиционните за определени етнически групи народи и спортове, разбира се, такива видове спорт трябва да бъдат разглеждани като част от нашето културно многообразие, защото такива традиционни спортове са и част от културата. Uh, и всеки дневния живот и традиции на определени държави членки. Така че трябва да насърчаваме, поляризираме такива спортове чрез нашите програми. Не казвам, че трябва да предоставяме средства за да финансираме клубове, които се занимават с традиционни спортове, но трябва да подпомагаме такива спортове, като осигуряваме чрез различни програми, обучение, като гарантираме популяризиране на тези интересни спортове сред други държави членки. Защо не? Мисля си, че това ще бъде много интересно. Така че в бъдеще много ще се радвам да чуя вашите идеи за тези традиционни спортове и ще обсъдим по какъв начин можем да ги подпомогнем. Мистер Кели, господин Кели, имате ли друг въпрос? Възоснова на вашите отговори, вие не казахте дали има... Аз ви попитах защо не правите предложения през 2010, през 2011. И когато говорите за бъдеще, искам да ви кажа, особено когато Дорис Пак е председател, в бъдеще, моля ви се, говорете за спорт още самото начало, <laughs> за да можем да ви чуем. Госпожа Пак, може би трябва да ме молите да отпусна повече време на госпожа Василио. През 2011 година ще започнем да предлагаме нашите предложения и да лансираме нови програми, защото трябва да извършим подготвителна дейност през 2010 година. Така че ние ще продължим с действията за подготовка и след това, възоснова на натрупания опит, по време на подготвителната дейност ще формулираме заедно в сътрудничество с вас нашата програма за спорта за бъдеще. Благодаря ви. Господин Матула. Благодаря, госпожо председател. Днес, Европе... Днес е, пазарът на труда в Европейския съюз е много мобилен, много динамичен, но и много сложен. В този контекст ученето през целия живот, обучението, новата професионална ориентация са от решаващо значение. Мислите ли, че обучението през целия живот трябва да останат в рамките на традиционната образователна система или трябва според вас да има паралелна система под егидата на съответните трудови министерства с или без участие на а, бизнеса. Благодаря. Well, I think the needs in the... Смятам, че потребностите в различните държави членки са различни. Преквалификациите са необходими, защото, както казах, изискванията към образованието се променят поради променящите се технологии. Потребностите на пазара се променят. Е, той става по-конкурентен, по-ориентиран към уменията, така че всяка държава членка има различни потребности. Трябва да си сътрудничим по тази област е, и трябва да работим заедно с бизнес средите, за да можем да видим как всички могат да извлекат е, ползи от работата с другите и да има по-добър баланс, е, е, извинете, по-добро съответствие между света на образованието, обучението и света на работата. На този етап е очевидно за всички, че колкото повече умения има един човек, толкова повече може да разчита, че едва ли ще остане безработен. Това научихме от тази криза. Защото най-зле пострадаха от кризата именно младите хора и хората, които имат по-малко умения. Мина времето, когато хората с а, слаби умения можеха да си намерят спокойно работа. За в бъдеще висок широките умения, е, широките умения ще са необходими във всички области. Благодаря, господин Матло. Имате ли допълнителен въпрос? Спун. Благодаря. Исках само да подкрепя казаното и още веднъж да кажа или по-скоро да попитам. Как описвате вие, как бихте описали ролята на економиката, асоциациите на бизнеса в рамките на една такава система за образование и обучение, какви опасности има, които са свързани с това, но мисля, че комисар, кандидат комисар отговори и съм доволен. The... Смятам, че за тези цели е необходимо сътрудничество и на социалните партньори. Това е много важно. Да се включат не само работодателите, но и синдикатите, за да могат да кажат, да разкажат за своя опит, да разкажат какви са потребностите. Именно заради това ни е необходимо сътрудничество между университетите, образователните институти, институтите за професионално обучение и бизнес света, за работодателите и синдикатите, всички социални партньори. Благодаря. Сега преминаваме към въпросите от членове, членовете на комисиите по заетост и по научни изследвания. Господин Согор, тук ли сте? Да. Програмата за обучение през целия живот, която влезе в сила от 2007 година, е изключително широко обхватна. Широко обхватна. Смятате ли, че бюджетът за нея е достатъчно голям и дава ли възможност на всички страни равнопоставено да извлекат ползи от тази програма? Също така, как ще е, се погрижите да има адекватни механизми за контрол на качеството и е, добър баланс между страните, които си сътрудничат? Как може да се създаде правна рамка за това? Всичко това е много важен въпрос, защото видяхме, е, че наскоро имаше проблеми с правата за използване на езиците в Словакия. Също така, как може статистическата система да е, набере данни за ефективността на програмите. Благодаря. Бюджетите никога не стигат. По отношение на програмата за обучение през, за учене през целия живот, един от проблемите е именно това, че не получихме увеличения бюджет, който се надявахме да получим. Ето, например, е, по отношение на Еразъм се надявахме, че до 2012 година в програмата ще участват 3 милиона студенти, Оказва се, че няма най-вероятно да постигнем тази цел, защото една от причините е, че средствата не са достатъчно. Но сте прав в това, което казах, казвате за качеството. Искам да ви припомня, че качеството е част от хартата, която е, обикновено подписват университетите, които участват в тези програми. Те са длъжни да дадат гаранции за качеството на програмите, които предоставят, а нашата отговорност, разбира се, е да проверим дали тези гаранции действително имат резултат. И така, и качеството е важно, и бюджетът е важен, но трябва също така и да насърчим държавите членки и различните региони да се възползват от тази уникална възможност да инвестират в тези програми. Така че това партньорство между Европейския съюз, държавите членки и регионите и университетите е изключително важно за по-доброто развитие на тези програми. Благодаря, господин Собор. Благодаря. Моя втори въпрос вече бе зададен от колегата ми господин Шмидт. Става дума за защитата на младсинствените езици, така че благодаря ви много. Нещата не са много свързани с заето, затова е добре, че другия колега го направи. Госпожа Ахти от Комисията по заето. Тук ли е тя? Заповядайте. Благодаря ви, Добре дошла, госпожо Василио. Искам да представя едно предизвикателство пред вас. Сега трябва действително на практика да докажете и да възприемате многообразието, езиковото многообразие, многоязичието. Следният въпрос. Как Съюзът възнамерява да насърчава обучението през целия живот с цел наистина да насърчи специализиране за нови бъдещи работни места. Тук си мисля за екологични работни места. Възнамерявате ли да насърчите включително и финансово на европейско равнище подобряване квалификацията на работниците в това отношение? Да, вие сте напълно права. Ако ние бихме искали да подкрепяме особено младите хора, да са в състояние да придобият такава специализация и точно нашата агенция в Солун извършва такава дейност, те действително постигат невероятни успехи. Това се вижда по следването, типа следване, което се предлага там. Ние ще използваме опита, елементите, които ни се предоставят, за да можем по този начин да дадем на младите хора възможност да придобият тези специфични квалификации, които ще им дадат достъп до пазара на труда и до работни места. Жалко е да се налага да констатираме, че вашата страна е част от тези страни, в която 80% от младежите, завършващи висше образование, са безработни. Какво трябва да направим? Трябва да потърсим причините, да видим какви са потребностите на пазара в този конкретен случай и да поставим на преден план нези специфични квалификации, нези профили, които са важни. Защото не е достатъчно да се напусне университета без конкретна специализация. Ние трябва да дадем възможност на тези млади хора. Що се отнася до средствата, с които разполагаме за нашите програми? Това е нещо много важно. И аз бих искала да насърча Гърция да използва колкото се може повече програмите, които имаме. Разбира се, това е свързано и с пари в рамките на нашите финансови възможности, а и на тези на комисията, а и на Гърция, трябва да видим и да установим как бихме могли по-добре да насърчаваме и финансираме такива програми за бъдеще. Допълнителен въпрос? Да. Благодаря, госпожо председател. Вие съвсем правилно казахте и мога само да се съглася с вас, що се отнася до Европейския център СЕФОП за насърчаване на професионалното обучение в СОУН. Но ние имаме също така фундация за професионалното е, обучение, също така имаме Европейски институт за технологии, иновации. Как гледате вие на нещата? Как възнамерявате да действате като координатор? между тези три институции, така че да можем да гарантираме, че ще възникне общество на знанието, което насърчава конкурентоспособността и същевременно действа интегративно. Може би имате конкретни предложения и идеи, така че това сътрудничество действително да протича по един ефективен и ефикасен начин. Благодаря ви за въпрос. Мисля, че трябва да правим разграничение. Европейският институт за иновация е нещо друго. Той се различава от другите две институции, които споменахте. Тук става дума за много високо ниво а, на институт, който може да а, е в състояние да свързва обучението, иновациите и технологиите. Извинете, трябва да ви прекъсна. Вие говорихте за това, че е важно да се вземат предвид и технологиите и те да бъдат интегрирани в обучението. И точно е, на това се позовавам и смятам, че това е много важно в сътрудничеството. Госпожа Василио, да, съвсем правилно. Европейският институт трябва да бъде пионер, трябва да бъде водещ, трябва да бъде фар за е, Европа. Аз вярвам в това, че това ще се случи, защото последното решение а, е, по отношение избора на програми е, бе много успешно. И е, също така, мисля, че с това решение хората успяха да събудят интерес от страна на големи центрове за обучение, и иновации, аз само казах, че другите две институции не бива да се смесват с работата на този институт. Всяка, всеки един от тези институти има своята роля и трябва да ги използваме. Госпожа Харкин, моля. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо кандидат комисар, в един от писмените ви отговори, вие казахте, че една от вашите цели ще бъде да насърчите интереса на европейските граждани. Предполагам, че знаете, че 100 милиона европейци се занимават с доброволческа дейност. И наистина активната доброволческа дейност, активното гражданство е част от европейската култура. Както вече знаем, 2011 ще бъде година на доброволческата дейност. Затова искам да ви задам два въпроса. Първо, как смятате да създадете взаимодействие между съществуващите европейски програми, като Младеж в действие, Младеж и за, и за граждани и обучение през целия живот и бъдещите програми? И второ, как смятате, че доброволческата дейност може да помогне за повишаването на квалификацията и по-добрата готовност за заетост на доброволците? Благодаря. Както вие казахте, 2011 ще бъде година на доброволческата дейност. Решението вече е взето, вече са започнати действия в тази посока. Много съжалявам, че няма да съм водещ комисар, но разбира се, аз изцяло ще си сътрудничам с моя колега комисар, който ще отговаря за това. И аз смятам, че тук трябва да дадем тласък, но в правилната посока. Защото аз мисля, че не трябва да допускаме това доброволческата дейност да измества платената заетост. Не трябва да даваме чрез доброволческата дейност работодателите да злоупотребяват с труда на доброволците, вместо да плащат за труда. Ние трябва да насърчаваме доброволческата дейност цел да се подобрява опита и знанията на нашите граждани, но не трябва да допускаме доброволческата дейност да се, да се експлуатира от работодателите. Затова 2011 година като година на доброволческата дейност трябва да покаже как по най-добър начин да подкрепяме доброволческата дейност, като запазим подходящия правилния баланс между платената заетост и доброволческата дейност. Госпожо Хакен, допълнителен въпрос? Изцяло съм съгласна с вас, че доброволческата дейност по никакъв начин не трябва да замества платената заетост, но това все пак е една неофициална работа, която дава възможност доброволци да придобият умения и знания. За това мисля, че по този начин доброволческата дейност допринася за годността на заетост. Затова мисля, че е добре да се отчита това във вашите инициативи и в взаимодействието на тези инициативи с вече съществуващи европейски програми. Да, ние имаме конкретни програми за доброволческата дейност и те са много успешни. Нашите проучвания показват какви са предимствата на доброволческата дейност за повишаването на квалификацията и подобряването на професионалното ниво на доброволците. Искам да подчертая тук нещо. И това е приносът на доброволческата дейност за социалната ангажираност на хората, които работят като доброволци в обществения живот. По този начин тези хора по-добре разбират потребностите на обществото, разбират каква е ползата от тяхната доброволческа дейност. Така че социалният аспект на доброволческата дейност е един много важен аспект. И затова казвам, че всички програми, посветени на доброволческата дейност, трябва да бъдат засилени. Благодаря. Госпожо Шрёдер. Благодаря. Уважаема госпожо Василио, вие говорихте да откликнете на всички потребности на населението и също времено да се съобразите с бизнеса. Предполагам, че имате предвид инициативата за нови работни места в една зелена економика на, ваш, на вашия предшественик. В едно изследване на Европейския съюз се констатира, че всъщност най-големите потребности ще бъдат в областта на по-възрастните работници, преди всичко у нези, които работят в браншове, които вече не са необходими в една устойчива економика. Какви са вашите инициативи в тази област? Ще предложите ли на тези хора конкретни възможности за работа или ще вдъхновите държавите членки да насочат вниманието си към тази тема, към тези аспекти, особено по отношение на това тези потенциални работници да не бъдат отхвърлени, а да бъдат част от процесите на наемането? Indeed, uh, think, uh... Благодаря. Да, наистина смятам, че като четем възможността възрастните, в смисъл не децата, да продължат да се обучават, а, ние им даваме много добри възможности. И точно обучението през целия живот е посветено на това. То трябва да започне още преди училище, в предучилищна възраст и да продължи през целия живот. В моите служби понякога казват обучение до гроба, но мисля си, че това е малко мрачно. Но, наистина, трябва да сме активни по време на целия ни живот. Нашите програми обучение за целия живот не са посветени само на младите хора, но и на хора от по-зряла възраст, които искат да бъдат активни. И ние трябва да насърчаваме това, защото това е добре за всички. Тъй като съм работила в сектора на здравеопазването, мога да кажа, че една от нашите политики беше активен дълъг живот. Не просто дълъг живот, но активен дълъг живот. За да можем да бъдем активни и на по-късна възраст, а, да, ето виждате ли, аз оставам активна и смятам, че трябва да продължа да съм активна. Така че трябва да продължа да се уча. Така че трябва да предоставим тази възможност на всички наши граждани. Благодаря ви. Госпожо Шродер, допълнителен въпрос. Още веднъж да се върнем на инициативата за нови работни места в областта на зелена економика. Бизнесът наистина се оплаква, че няма достатъчно добре обучени и образовани хора. Какво искате да направите в основното образование в държавите членки, в началното образование, така че особено децата от бедни семейства да имат възможност да достигнат по-високите нива на образование и обучение? Какво искате да направите? Какво възнамерявате да направите така, че и тези таланти да бъдат използвани? Имате ли конкретни конкретни представи. I think the inclusion... Мисля, че приобщаването на всеки към нашите програми е много важно. И както вече казах, трябва да обърнем особено внимание на децата, които нямат възможност чрез своето семейство да правят това, което иска да правят. Що се отнася до образованието, обучението, мобилността. Затова трябва да обърнем специално внимание на хората от тези категории. Имигрантите също са в тази категория, те са част от нашето общество. Така че съчетаването на потребностите на пазара с уменията и знанията, които трябва да дадем на нашите младите хора, не е нещо, което е полезно само на нашата економика. Това е нещо, което дава възможност за по-добър живот на нашите млади хора. Това е целта на всички наши политики, а именно да осигурим по-добър живот на нашите граждани, независимо от възрастта им, происхода им, независимо от това какви са техните способности и възможности. Защото дори децата с специални потребности имат своите таланти и способности и ние трябва да даваме възможност тези способности да се развият във всеки един случай. Мога ли да помоля, каза председателката, мога ли да помоля всички, които не участват в изслушването, да напуснат залата? Мисля, че е много нелюбезно да си говорите и много неучтиво спрямо госпожа кандидат-комисар. Моля да ме извините, госпожа кандидат-комисар, но просто исках да въведа ред. Господин Хигинс, мисля си, че той не е тук. Тогава господин Шимански, а и той не е тук, господин Херш ще го замести. Господин, госпожа Херш, извинете. Äh, Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Василио, много често имаме проблем свързан с недостатъчно работна ръка в техническата област, в областта на естествените науки. времено нямаме достатъчно учители в областта на началното училище, а има и времено малко жени, които работят в технически професии или недостатъчно. Затова искам да ви попитам какво бихте направили в тази област? Значи, що се отнася до моето решение, в крайна сметка, каква професия да избера? Защото основите на избора на професия се поставят много рано, а не в края на обучението. Тоест, какво бихте направили така, че момичетата да бъдат насърчавани да избират технически професии, същевременно мъже, които да предпочитат, да, да кажем, не класически мъжки професии? Вие засегнахте един въпрос, който за мен е изключително важен. Става дума за равнопоставеността на половете. Това е нещо, което започва от семейството. Именно семейството и училището трябва да насърчат младите момичета да се занимават с научна дейност – а пък младите момчета да се насочват и към учителската професия. Ние бихме искали да има равнопоставеност във всички професии и бихме искали децата в училище да работят и с жени и мъже учители. И затова трябва да играе много важна роля – за насърчаването на младите хора, когато вземат решения за своя професионален път. Едновременно с това трябва децата, когато още са в училище, да могат да посещават различни работни места и да видят какво точно се случва в различните професии. Защото когато човека на 16-17 години не си дава съвсем ясна професия, какво представлява професията на юриста, на економиста, на строителният инженер. Затова е добре да, види, да ги видят с собствените си очи. Опасявам се, че много често майките казват на а, дъщерите си, а, ти би била една чудесна учителка, а пък а, на синовете си казват, от теб ще стане един а, много добър водопроводчик, един а, много добър учен и така нататък. Това не е вярно. Децата могат а, да са добри в всяко нещо, в което пожелаят да работят. Е едно момче, е, момченце веднъж ме попита, а, а, госпожо, а дали аз също мога да работя като министр-председател? това е, е много важен въпрос. Благодаря, госпожо Хиш. Допълнителен въпрос? Още един въпрос малко по-конкретна, тясна е посоката, но е една тема, която ще бъде сигурно предизвикателство за вас. В картата за основните човешки права е записано правото на образование и в Европа има много деца на незаконни иммигранти. Някои държави търсят мерки, идеи и възможности да дадат достъп на децата на тези иммигранти до образование, вие е, възнамерявате ли да потърсите сътрудничество с други колеги от е, други генерални дирекции, комисари с други ресори, така че да потърсите възможности за реализация на е, образование и обучение и за тези деца? Смятам, че на всички деца дължим да им дадем възможност да да се възползват от добро образование и обучение. Това е част от Конвенцията за правата на децата, която всички сме ратифицирали. И затова трябва да насръчим държавите членки да правят това. Знам, че положението е различно в различните държави членки, тъй като социалната политика е различна, тъй като финансовите потребности на държавата са различни, но при всички положения това е част от правата на човека, които трябва да се гарантират на всяко дете. Благодаря, господин Месарос. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо кандидат-комисар, аз съм бивш университетски професор и искам да ви попитам за болонския процес в европейското висше образование – който на този етап е успешно приложен в повечето институции за висше образование в европейските държави членки. Смятате ли, че този процес като цяло е успешен и ефективен или според вас е необходимо някои от неговите елементи да бъдат допълнително рафинирани за да може да се насречи общуването между различни университети. Според мен процесът от Болония е един успех. Но ние все още не сме достигнали до крайната цел. Както споменах, съвсем наскоро ще а, отбележим 10-та годишнина от началото на процеса от Болония и в тази връзка трябва да подновим ангажимента си да продължим да го прилагаме. В известна степен успяхме да постигнем а, сближаване на системите на работа в университетите, например, по отношение на трите е, степени, но тук нататък трябва да говорим за автономността на университети, за финансирането на университетите и е, всички други важни въпроси в тази област, които трябва да бъдат разгледани в бъдеще. Благодаря, господин Месарош. Друг въпрос? Да, благодаря много, госпожо кандидат комисар. Как бихте оценили работата на Европейския институт по технологии и иновации, който вече действа от няколко години. И смятате ли, че като цяло идеята за създаване на общо европейски институции, за да се интегрира европейския мозъчен капацитет в тази област, е добър подход? Моят отговор е едно голямо да. Европейският институт по инновации и технологии започна да работи съвсем наскоро и той представлява един отличен модел по отношение на триъгълника за образование, научни изследвания и иновации. Смятам, че те са постигнали много добре приключването на първата, първите фази от своята дейност и е, през есента ще започнат да работят с първите е, университетски студенти. Една от нашата е, цел, от нашите цели бе да привлечем и промишлеността, за да може триъгълникът да бъде напълно завършен. Но и мисля, че успяхме в тази връзка да постигнем успех, защото има много а, фирми, големи фирми, които участват в тази област. Има и широко участие в новите държави членки, в Унгария, например, в Польша, така че действително програмата е изключително успешна. Благодаря много. Господин Енчо. Госпожо председател, благодаря ви. Госпожа Василио, поздравявам ви за номинирането ви за комисар. Бих желал да ви пожелая да успеете да завършите всички свои проекти по време на мандата ви. Имам въпрос а, във връзка с цифровата библиотека Европеана. Това е един проект, който се финансира от общностни средства. Искам да ви попитам, как възнамерявате да подкрепяте в бъдеще развитието или по-нататъчното развитие на този проект, като цифрова основа или като портал за други библиотеки, така както към момента а, действа а, този институт. Защото по този начин той ще представлява реклама и а, източник на информация за други вебсайтове. Европейските граждани плащат за това. Well, digital uh, society is a reality and we have to... Uh... Обществото е реалност и ние трябва да подкрепяме работата в тази дейност. Но, разбира се, а, извинете, имах предвид цифровото общество. Аз започнах да се познавам с портфейла едва преди 3-4 седмици, така че моля, дайте ми малко повече време да се позная добре с проектите. Не съм сигурна, че съм много добре запозната с този конкретен проект, но ви обещавам, че ще се запозная с този проект най-подробно и ще мога да ви дам конкретен отговор. Имате ли допълнителен въпрос? И аша, с... Да, благодаря ви. За бъдеще е, бих искал наистина да имам вашата подкрепа по този въпрос. Ако Европейската библиотека трябва да се превърне в това, което за мен тя трябва да бъде, а именно база данни, съгласна ли сте да се осигури или да има е, безплатен достъп за всички, за културните, образователните институции и заведения, защото знаем, че учениците, студентите, професорите, учителите, научните изследователи и работници са нашето бъдеще. Но няма ли тогава да възникне проблем с авторските права? From... Ще започна с последното, което казахте, именно авторските права. Аз казах още в самото начало, че аз смятам, че всички писатели трябва да имат правото да бъдат надлежно възнаградени за своя труд, така че авторското право е един безспорен факт. Ако трябва да плащаме за авторските права, трябва да помислим доколко е осъществимо да предлагаме безплатно тези книги на европейските граждани. И ако предлагаме безплатно на европейските граждани, какво тогава трябва да направим спрямо гражданите от други страни извън Европейския съюз, които биха, из... биха искали да използват този проект? Според мен тук ще имаме дискриминация. Но това, което мога да ви обещая, че ще направя, е първо, нека да финализираме проекта. Той е много важен и ние всички трябва да работим много усърдно по финализацията му и след това да видим какво точно можем да направим в този аспект. Искам да обърна внимание на това, че Европеяна е част от портфела на госпожа Крос. Spoštovana gospa eh, Vasilju, imam vprašanje o Evropskem inštitutu za tehnologijo in inovacije ali krajše Evropskem tehnološkem inštitutu. Does it work? Много ви благодаря. Госпожо Василио, моят въпрос към вас. се отнася до Европейски институт за технологии и иновации. Този институт е във вашата портфолио и той се отнася до образованието, изследванията и иновациите. А тези три аспекта се отнасят към портфелите на различни комисари. И искам да попитам как ще се координират мерките и действията спрям този институт. Вторият ми въпрос. Ние всички знаем, че трябва да подобрим нашата конкурентоспособност чрез повече иновации. Искам да знам дали смятате да привлечете повече предприятия от частния сектор към този институт? Дали ще го направите по-отворен към бизнеса? И вторият ми въпрос. Какви мерки ще предприемете, за да гарантирате това, че този институт няма да се превърне в някакво чудовище, в някакво бюрократично чудовище? Първо, бих искала да кажа, че председателят Барозо е много заинтересован от укрепването на този институт и от успеха на неговата дейност. Затова мисля, че всички комисари ще бъдат заинтересовани да си сътрудничат максимално тясно, за да може този институт наистина да бъде успешен. Второ, нямам съмнение, след като вече се срещнах с председателя на управителния съвет на института, че той е един много решителен човек, човек със стратегическо мислене и с богат опит. И затова съм сигурна, че той също ще направи така, че института да работи. И също така знам, че имам много добър директор на института. Още не съм се запознала с него, но знам, че той вече е назначен в Будапеща. И много скоро, аз смятам, института до пролета, този институт вече ще може да работи напълно и разбира се, той ще бъде независим. Смятам, че след това и след като започне работата на института, ние ще поемем нашата отговорност и тук комисията може да бъде полезна. Ние говорихме с председателя Барозо и аз съм сигурна, че и парламентът ще иска да изпратим посланието от институ... за института на общността на научните изследователи, на университетските преподаватели и на частния сектор, защото наистина искаме това да бъде успешно начинание. По време на предишния мандат на парламента подкрепи много енергично този проект. И смятам, че и в бъдеще ще можем да си сътрудничам успешно. Надявам се, че ще успеете да създадете този тригълник на знанието. Обаче имам още един въпрос. Във връзка с образователните институции. Това е най-слабото звено в този триъгълник. Какво е вашето мнение? Каква може да бъде вашата роля, за да могат да бъдат успешно включени тези институции и така, че да се направи, че образованието успешно се вписва в потребностите на економиката? Първо, аз мисля, че трябва да се преразгледа класацията на университетите. Университетите трябва да бъдат модернизирани. Ние имаме експерти сред нас тук. Но аз смятам, че повечето от класациите на университетите се основават само върху изследователската дейност, но ние трябва да отчетем много други фактори. Например, методите на преподаване, международния аспект на дейността на университетите, доколко те са свързани с обществото и с местната общност. Трябва да мислим как да модернизираме нашите университети, как те да бъдат по-ефективни, и по какъв начин да дадем възможност на младите хора да направят информиран избор, защото това ще бъде ясна задача на университетите. По този начин младите хора ще могат по-добре да решават къде да учат и какво. Затова мисля, че трябва да подкрепим и ще можем да подкрепим чрез нова класация нашите университети да ги направим по-конкурентоспособни. Благодаря ви. Колеги, работихме много бързо и затова ни остана още време. Затова ще използвам системата с спонтанни изказвания и ще давам думата на пет души и след това време за отговор. Еват, мистер Барис, мистер Ватимо, мистер Търкиш и мистер Фисас. Финиш. Окей, мистер Ферхайн. Господин Ферхайн. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Василио, много от темите, които днес обсъждахме вече, имат силно регионално отношение програми и инициативи, които се осъществяват на местно равнище. На местното равнище е, се придава по-голямо значение чрез Лисабонския договор. Вие как гледате на по-голямо участие на местните власти при създаването на концепции за програми в областта на културата, обучението и спорта и как възнамерявате да гарантирате това участие като например чрез инициативи в годината на доброволния труд, така че а, това, което планираме, да достигне по-лесно и по по-ефективен начин до хората. Yes. Uh, I think education, culture and... Според мен образованието, културата, спорта, въобще всички елементи на моя ресор са въпроси, които трябва да бъдат засягани в всички наши усилия. Така че за това е много важно да се мобилизира подкрепата и на държавите членки, но и на местните власти и на регионалните власти. И трябва да им се покаже какви са ползите от това. Защото проучванията, които сме е, провеждали, показват съвсем ясно, че в случаите, когато регионалните власти действително поемат ангажименти във връзка с проекти като нашите, те извличат най-голяма полза. Затова много се радвам, че Генерална дирекция образование и култура тази година за първи път е поканена да участва в откритите дни, дните на отворените врати, организирани от, комисия, от Комитета на регионите. Благодаря. Госпожа Камер Еверт, благодаря госпожо председател. Госпожо Василио, искам да се върна на културната сфера и по-конкретно областта на аудиовизуалните медии, които са специален културен фактор в рамките на нашето общество и то не само от гледна точка на економически и конкурентни съображения. Затова въпросът ми. Вие на мнение ли сте, че особено а, публичните медии а, трябва да бъдат по-силен гарант за запазване на културното многообразие в Европа и ако да, каква подкрепа бихте вие могла да, да си представите като комисар в рамките на правомощията, които комес, комисията има, така че да се осигури едно динамично развитие на публичните медии в Европа и евентуално дори те да бъдат насърчавани. Това е важна област, още повече след като имаме комисар или да имаме комисар, който би подчертал значението и би насърчавал значението на аудиовизуалните медии. Е, Съгласна съм, че не трябва да има концентрация на медиите и че обществените медии трябва да бъдат подкрепени, защото те имат трябва да играят много важна роля. Трябва да информират обществеността, да насърчават междукултурния диалог и така нататък. Това са а, това са функции, които не могат да бъдат изпълнявани от частните медии, защото в крайна сметка те са те, за частни медии а, винаги а, отчитат интересите на своите частни собственици. Комисията в никакъв случай а, обаче не може да поеме цялата отговорност. Ние можем да покажем своя интерес, да насърчаваме, но а, държавите членки играят ролята тук. Въпросът ми е за реализирането на новата Лисабонска стратегия, насочена към това Европа да бъде най-динамично растяща економика в цял свят. Не можем да го постигнем без да преобразим образователната система. Образованието трябва да бъде новаторско. Кандидат комисар Куин която отговаря за изследванията и иновацията, каза, че тя ще оглави група от комисари, които ще отговаря за иновациите. Дали може да ни дадете уверение, че част от огромните средства, насочвани към изследвания и иновации, ще се насочват и към образованието. Най-вече такива сфери, като дистанционно обучение, електронно обучение, интернет-портали и цялостно преобразуване на с темата на обучението чрез нови технологии, чрез използване на нови технологии. Като говорим за нашето виждане на бъдещето в сферата на образованието, обучението, придобиване на квалификацията и нататък, ние не говорим само за университетите и не говорим само за официалното образование. Обучението е една всеобхватна дейност – което да даде на нашите граждани необходимите умения и знания, за да могат да оцеляват и да си гарантират добър живот в тези твърде сложни времена. Аз съм сигурна, защото председателят Барозо придава голямо значение на образованието в най-широк смисъл на думата, на укрепването на този триъгълник образование, изследвания и иновации. И аз съм сигурна, че ще имам подкрепа и включително и бюджетна подкрепа в тази дейност. Благодаря ви. Синя Бартимо. Бат... Господин Батимо, извинете. Ми риколегерей което е che дето. Благодаря. Искам да кажа нещо също във връзка с, с радиото и телевизията, но да обърна внимание на комисията и на един друг факт. Един е, Една от най-важните позиции в износа с продуктите на културната индустрия. Става дума за кино, за продукти на аудиовизуалните медии. Може би това е второто перо в експортните позиции на Съединените щати. Но европейската култура приема, абсорбира културни продукти, които са много хетерогенни същевременно те са идеологично различно насочени. Това не е въпрос, искам просто да помислите по въпрос. Uh, uh, Новите медии са един от много важните елементи на нашата култура. И трябва действително да се използват максимално. И честно казано, не смятам, че разполагаме с достатъчно добро финансиране за усилията в тази област, защото качеството на аудиовизуалния отрасъл в крайна сметка ни но качествена работа в тази област искаме да насърчим. Но за това ни трябват повече средства. Като си има предвид колко важна е тази област, трябва да си поставяме по-високи цели. Ето, например, може да се работи и с гарантии за аудиовизуалните предприятия, защото особено сега в кризата банките не отпускат достатъчно кредити на тези дружества, но като си има предвид какви са ни средствата, с които разполагаме, е, няма да постигнем постигне много. Трябва да си поставяме по-високи цели. Благодаря в писмото, отправено от господин Барозо. В третата точка е записано за мобилност, област в областта на обучението. Мисля, че е по- важно, по-лесно да се гарантира мобилността на студентите. Как обаче ще гарантирате мобилността на преподавателите, на професорите? Говореше се за прословутия полски водопроводчик, който работел навсякъде. Не е ли противоречие в случая, че един професор от която и да е страна от Европа не може да работи в друга страна? Как да подобрим това? Именно защото е толкова важно да дадем на учителите, на преподавателите мобилност и това трябва да е една от най-важните ни цели. Трябва да им предоставим някакви, е, някаква мотивация за това. Особено като се има предвид, че учителите, които е, вече работят, е, много често е, са хора с семейства и не могат лесно да пътуват. В програмата Мари Кюри има съвсем конкретен елемент в тази връзка. Е, взема се предвид е, как най-добре е, преподавателите могат да комбинират изискванията на своята работа с своя семейен, семейен живот. Това е нещо, което трябва да се има предвид, когато говорим за мобилността на преподавателите. Благодаря. последния въпрос е въпрос е, който ще бъде зададен от господин Токеш, но моля ви не по въпроса на унгарския, защото вече сме говорили по този въпрос. Благодаря. Госпожо комисар, 70% от литерията и 60% от населението е, на Унгария е, се намира извън Унгария в момента. И в много от съседните страни има унгарски общности, в които има дискриминация срещу унгарците, особено що се отнася до а, тяхната култура и език. Как точно смятате да създадете такава политика, че този тип дискриминационни мерки и политики да се предотвратят и да се зачитат езиците на и културите на младсинствата в духа на европейския дух на многообразие. Благодаря ви, госпожа Василио. Няма да ви отговори сега, защото днес поне три пъти тя отговори на този въпрос и мисля, че отговорите бяха изключително удовлетворителни. Аз искам сега да преминем към края на нашето изслушване. Благодарим за дисциплината на колегите. Разбира се, за голямата дисциплина на номинираната комисарка. Госпожа Василио, давам ви думата, така че в едно кратко заключително изказване да приключите нашето изслушване. Е, благодаря ви, госпожо председател, почитаеми депутати в Европейския парламент. Благодаря ви още веднъж за вашите въпроси и за много оживен и плодотворен дебат. Обедена съм, че това време не е загубено. Смятам, че този дебат е обогатил моят опит. Този дебат е нещо, което винаги ще го помня и ще се опирам на него, ако съм утвърдена като комисар. В момента Европа е изправена пред много предизвикателства. В Новите условия, проистичащи от Лисабонския договор и политическите насоки на председателя Барозо за новия мандат, аз съм убедена, че трябва да инвестираме ефективно и внимателно в ключови сфери, които ще имат трайно въздействие върху живота на всички европейци днес и това, което е още по-важно, утре. Много добре си спомням изказването на един от почитаемите депутати тук за пиленето на парите на дънакоплатеца. Искам да ви уверя, че в моята дейност ще гарантирам това, че всичките ни решения и цялата ни дейност ще имат пряко въздействие върху живота на гражданите и че няма да пилеем ресурси. Трябва да инвестираме в младите хора. Трябва да увеличим до максимум възможностите и силните страни. Трябва да засилваме европейските ценности. Трябва да предложим обучение през целия живот, за да могат гражданите, независимо от възрастта и происхода си, да използват всички благоприятни възможности. Трябва да създадем една устойчива културна индустрия, която да гарантира достъп до културните постижения, но също време да гарантира справедливо възнаграждение за труда на творците трябва да популяризираме културното историческо наследство и трябва да проучим как спорта може да бъде използван още по-интензивно като средство за подобряване на живота на европейците. И не случайно спортът беше включен в Лисабонския договор като един от нашите приоритети. Благодаря ви, госпожо председател за този дебат. Както казах в самото начало, това е една проява на демокрацията и аз много се радвам, че мога да участвам в този процес. Високо оценява моето сътрудничество с Европейския парламент и с вас лично и ще се постарая максимално да се опирам на вашия опит, за да обогатя своето знание и своите възможности в работата ми по този изключително важен портфейл, който имах честа да ми бъде предложен от председателя Барозо. Благодаря ви много още веднъж. Uh, Благодаря ви, госпожо кандидат комисар. Аз не мога предварително да кажа какво ще решим тази вечер, но мога да ви кажа, че с удоволствие днес бяхме с вас тук и констатирахме, че в области, в които ние наистина се ангажираме много силно и е, полагаме усилия и се надяваме това да продължи. Сега бих искал да кажа на колегите координатори, че тази вечер в 20 часа се срещаме в АСП 1 г 2